довиждане. Благодаря, казва председател. да закрием дебата. Гласуването ще бъде утре в 11.30, утре четвъртък. Следващото заседание е утре четвъртък, 25 февруари, от 9 часа до 13 часа. Дневният ред може да бъде намерен на вебсайта на Европейския парламент. Благодаря на всички ви и благодаря на техниците, както и на преводачите за това, че можахме да довършим това заседание. Закрием заседанието.